точка от дневния ред. Това е прилагане на директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Давам думата на докладчика господин Борис. Благодаря, господин председател. Оценката на директивата за аудиовизуални услуги се случва за първи път. Докладът който подготвих, анализира ситуацията след приемането, три години след приемането на директивата. Оценката ми по принцип е положителна, въпреки че комисията излезе със своя доклад с известно закъснение от 3 месеца. Затова и приложението, прилагането на директивата в държавите членки е закъсня. В момента всички държави членки са при, приложили директивата и това е голям успех. Тази директива е един от основните елементи на свободата на медиите и също така е инструмент на вътрешния пазар, който гарантира право на избор. Важен инструмент е това, който гарантира материята в Европа. Днес имаме около 8000 телевизионни станции и около 2000 е, онлайн разпространители на медийни услуги. За нас е важна областта на рекламата. Мисля, че Правилото за 12 минути е добър компромис и тази граница трябва да се запази. Правилото за държавата на происход е също положително, ако една станция съответства на изискванията на една държава членка и отговаря на тези условия и изисквания, то такъв е, източник, такъв оператор, такава станция може да излъчва и в други държави членки. Като член на Комисията по култура искам да подчертая въпроса и за защитата на малолетни потребители. Много е важно как рекламата ще се впише в предаванията за деца. Децата трябва да бъдат защитени от реклама за алкохол, за цигари, за нездравословни съестни продукти. Още нещо. Плурализмът и свободата на медиите. Това бе и тема на предишния доклад. Друг въпрос. Забрана на езика на омразата. Тук имаме един пример на един френски канал, който излъчваше антисемитски материали. Освен това, успяхме да подкрепим и европейските творения. На 63% от програмите са от европейски происход, а 33% са излъчени от независими продуценти. Това са проценти подкрепени от директивата, но ние искаме да укрепим излъчването на европейски творби. Директивата също така призовава за борба срещу дискриминацията на базата на, рели... на религиозни убеждения, пол. От друга страна, в директивата са заложени и интересите за, на незрящи потребители и хора с слухови увреждания. Ние искаме една работеща директива. Искаме директивата и по-нататък в бъдеще да бележи положителни резултати и да може да бъде приложена и за хибридните, хибридната телевизия. В момента не може да се прави разлика между линейни и нелинейни услуги, но за момента ние може да наблюдаваме развитието и прилагането на директивата и да видим какво ще е нейното въздействие върху хибридната телевизия. Може би след няколко години може да бъде направена отново оценка на директивата. Благодаря на колегите, които ме, ми помогнаха. С интерес очакваме вашите коментари. Председателят давам думата на първи оратор Папа Никола. Господин председател, първо искам да поздравя докладчика и да посоча, че при изготвянето на окончателния текст той се е съобразил с повечето изменения. Това е пример за добро сътрудничество през цялото време на изготвяне на доклада. Искам да цитирам член 6 от директивата, където се посочва, че съществува забрана за призоваване към омраза на етническа и расистска основа. И се радва много, че точно това е залегнало в доклада. Ние живеем във време, в което все повече чуваме екстремна риторика в много държави членки. И всички онези, които подклаждат такива екстремни изказвания, трябва да се подчиняват на тази забрана, която е залегнала в цитираната директива. Ние за първи път имаме пред нас доклада и той отчита и бъдещите развития по отношение на директивата. Повтарям, че всички онези, които призовават към омраза, трябва да знаят, че комисията ще извършва строги проверки и нарушенията ще бъдат съответно санкционирани. Благодаря ви. Господин Голд. Имам много докладчици от НП, така че ако някой вече е взел думата, не би трябвало да взема думата втори път. Госпожа Васеско, госпожа Хиленска, те ще говорят от името на НП. Благодаря ви, господин председател. Директивата за аудиовизуалните медийни услуги е основополагащия текст е, на европейската регулация в този сектор. Смятам, че трябва да се пристъпи към обществена консултация за евентуално преразглеждане на тази директива и тази консултация трябва да бъде още по-широка не можем да се ограничим само с невизимостта на националните регулаторни органи. Трябва да вземем предвид разпоредбите на член 9 параграф 2, където медиите се насърчават да изготвят етичен кодекс. Не само в сектора на рекламите, но и в други сектори. Трябва да вземем също така предвид и препоръките на групата на високо равнище за медийна свобода и плурализъм Една от тези препоръки е да се създаде център за надзор на европейско равнище, който да наблюдава развитието на медиите и да дава препоръки. Благодаря ви. Госпожа Санчесмит. Мерси, Merci, президент. Благодаря ви, господин председател. През 2010 година Европейският съюз прие амбициозен текст, с който да се регламентира дейността на аудиовизуалните медийни услуги и явно този текст е успеха. Той гарантира по-добра защита на непълнолетните, по-добро културно разнообразие, насърчаване на европейските творби. Бих искала да привлека вниманието ви на член 13 от доклада на колегата Борис, където се изисква аудиовизуалните е, медии да бъдат изключени от всяка някакви споразумения. В четвъртък ще гласуваме за търговското споразумение с Съединените щати. Според нас Европейския съюз трябва да прояви последователност и да изключи аудиовизуалните услуги от обхвата на това споразумение. Едно споразумение, което включва аудиовизуалните услуги, ще а, намали действието на директивата, която обсъждаме днес. Културното разнообразие е един от основополагащите принципи на Европейския съюз. Ето защо нека да гласуваме за европейското творчество и културното разнообразие, изключвайки ги аудиозуалните услуги от споразуме Съединените щати. Благодаря, госпожа Швалеска. Dziękuję, panie przewodniczący. Sprawozdanie to porusza kilka... Благодаря, господин председател. Този доклад се фокусира върху много важни въпроси и се радвам, че господин Борис засяга въпроса за възрастните хора и за незрящите. Телевизията е много широко разпространена и вече навлиза в лаптопите и другите устройства, мобилни устройства. И тук именно трябва да помислим за езика на знаците трябва да включим в това развитие и, и тези хора, хората с увреждания. По този начин ще се приборим за социалното изключване. Благодаря. Благодаря, господин Матула. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Технологичното развитие наложи необходимостта от създаване на правила за медиите по отношение на достъпа до информация и търговското използването, използването за търговски цели. Развитието на интернет дава достъп на все повече граждани до класически или е, нови аудиовизуални услуги, което в крайна сметка се отразява върху поведението на гражданите и в частност на потребителите. Анализът на тази тема означава, че тя всъщност е важен инструмент за регулиране в тази сфера. Важните аспекти са следните. Укрепване на мерките в държавите членки по отношение на защитата на младеща срещу търговските практики. Също така трябва да се обърне внимание на първо място да не се прави реклама за нездравословни храни и трябва най-малко 10% да бъдат насърчени независими европейски произведения. Това може би е второстепенен аспект, но трябва да се спомене. Също така предоставяне на медийни услуги за лица с слухови и зрителни увреждания. Благодаря. Благодаря и на докладчика. Госпожа Крус, вие имате думата сега. Um, the, the Правилото е, че ако вече сте се изказали в някоя от дискусиите, не може да се изкажете в друг. Такова е правилото. Когато говори без микрофон. Председателят. Добре. По изключение ще ви дам възможността да се изкажете. Моля, заповядайте panie przewodniczący! E, tu chodziło tylko o zasady. Благодаря ви, господин председател. Исках е, да спомена принципите, тъй като взеха дума само членове на НП. Видях колко бяхте недоволен, когато се изказах миналия път, още повече, че малко надхвърлих в предоставеното ми време този път ще ви разочаровам и ще свърша на време, дори може би и по-рано. Искам само да подчертая, че докладът на господин Борис е отличен и ние ще го подкрепим, особено точка 7, 14 и 15, свързани с достъпът до медийни услуги, защитата на непълнолетни, член 9, както и точка 17. заслужава си подкрепим този доклад. Благодаря ви и отбележете свърших преди край на времето ви. Благодаря. Госпожо Крус, имате думата. Good... Uh, Благодаря. Аз имам добро послание от господин Мигалски. Аз не съм от ЕНП. И приветствам доклада Борис, който е балансиран и подкрепя подхода заложен в директивата. Благодаря на докладчика и докладчиците в сянка за тяхната работа. По отношение на прилагането на директивата, е, комисията ще поръча да се проведе проучване за влиянието на рекламите за, за алкохол и цигари върху децата. В Доклада ще има, ще приключи през 2014 година. Ще искаме да чуем всички заинтересовани страни в дебата. Традиционните излъчвания с 14 часа на, с 2, извинявайте, традиционните реклами с 12 минути са един разумен прак а, до момента не се използват всички възможности, но това е въпрос на бъдеще. Нашата цел е ясна. Искаме растеж и в същото време да се спасим от досегашните грешки. Зелената Каринига ще опосредства диалог с всички заинтересовани лица. На базата на този процес ние ще решим какви ще са нуждите за по-нататъчни мерки. Консултациите ще продължат до края на август. Обхватът на зелената книга е по-широк и иска и, има амбицията да се занимава с а, по-холистичен подход към интернета, достъпът, европейското съдържание, рекламите, защитата на децата. Това са все основни въпроси на Зелената книга. Също така са включени въпросите за финансирането, за интероперативността. Тези консултации са свързани и с консултации, които вече споменах, които се занимават със свободата на медиите. Ние е, ще се стремим да поддържаме добро сътрудничество с парламента и компетентната комисия. Благодаря. Председателят благодаря. Благодаря и на докладчика за отличния доклад. По него ще гласуваме 12.30 часа утре. Сега преминаваме към доклада на госпожа Ария Омен Ройтен, програма за адекватни, сигурни, и устойчиви пенсии. Докладчицата има думата. Gaat niet. Voorzitter, geachte collega's, mevrouw eh, Kroes, Господин председател, уважаеми дами и господа, уважаема госпожа комисар Круз,